пред проблеми. Е, е, има напредък в е, на положението в е, в Киргистан нещата непрекъснато се променят. Тук имаме и представители на индонезийския парламент. Те са седнали горе в галерията, в официалната ложа. Бих искал да ги поздравя от ваше име индонезийската делегация участва в междупарламентарното заседание на Индонезия Европейски съюз. Това е една бързо, развиващата, бързо развиваща се економика, която играе много важна роля в рамките на АСЕАН. 2009 година бе подписано споразумение между Индонезия и Европейския съюз и аз им пожелавам добре дошли тук сред нас. Следващата точка